Right, uh, и така, уважаеми дами и господа, замете местата си. Заседанието започва. Най-напред малко предистория. Белгия или поне парламентът му е намерил е изнамерил нови сауна Знаем как да се държим в сауната в Финландия, но там температурата е малко по-висока. Освен това, там имаме и студени езера, така че е малко по-поносимо, отколкото тук. И тъй като имам възможността да председателствам заседанието днес, използвам повода да ви представя тази брошура. Е, прочетете я и използвайте информацията в нея през следващите 6 месеца. И така, да приемем дневния ред. Дневния ред се приема. Благодаря ви. Следваща точка е приемане на протокола на 134-та пленарна сесия, проведена на 10-11 април. Съгласни ли сте с протокола? Няма възражения. Протоколът е утвърден. Изявление от изявление на председателя. Тук има няколко под и Информация за днешните дейности, както и дейностите в по-дългосрочен план, назначаване на генералния докладчик, преди да започнем пленарната сесия в съответствие с точка 43 от правилника от пленарната сесия се иска да приеме предложения за главния докладчик Първото предложение е свързано с председателството на Финландия. Предложение за назначаване на Андреас Рифройд като главен докладчик по въпросите на интелигентните градове Проектостановището ще бъде представено на пленарната сесия, която ще бъде проведена през октомври. Предложение за назначаване на главен докладчик по становището Цифрова Европа за всички интелигентни и приобщаващи решения. Това проектостановище ще бъде представено на пленарната сесия на 7-9 октомври. На трето място предложение за назначаване на главен докладчик от Литва по темата участието на местните регионални власти в оформяне на партньорството. Проектостановището ще бъде внесено за пленарната сесия през декември. Съгласни ли сте с тези предложения? Предложението се приема. Докладчиците са утвърдени. Съвместна церемония за отбелязване на годишната комитета на регионите и на Комитета на местните и регионални власти. И двете институции работят за укрепване на местното самоуправление и регионалната демокрация. Е, по повод на тази годишнина ще проведем церемония в рамките на пленарната сесия председателя Карл Хайнц Ламбъртс от Комитета на региони Андреас Кнабе, е, председателят на Конгреса. Утре в 11.45 минути е, ще произнесат слова по този въпрос. Е, след това ще продължим след обеда с концерт след е, приключване на пленарната сесия. Концерта ще бъде в сградата на Комитета на регионите. Е, концерта ще започне в 2 часа и ще продължи 3 часа. Днес е, ще проведем церемония за връчване на награда за европе, предприемчив европейски регион. Това е, е третото издание на тази награда, която беше учредена през 2011 година. Тя се присъжда на региони, които дава, имат особен принос към развитието на малкия бизнес на местно и регионално ниво. В края на пленарната сесия искаме да ви поканим на коктейл, към който ще има и фотоизложба. изложба коктейла и изложбата ще бъдат в, в сградата на Европейския парламент. Подготовката на изложбата участват стажанти, които е, работят в Комитета на регионите в продължение на 5 месеца. Благодарим им за усърдната работа. Информация за е, конкурса на средните училища. Искам да поздравя учениците и техните учители и им пожелавам ползотворно ползотворен престой в Брюксел. Сега по въпроса за разделението на задачите. Публикуване документ, уникален инструмент, който в който са представени въпросите на фискалната децентрализация в държавите членки и страните по разширяване. Това е инструмент, който почива върху принципите на субсидиарност всички вие ще можете да сравните актуалната информация за това как се разпределят различните правомощи на различните нива на управление. Въпросите бяха обсъдени вчера на бюрото. Пред залата има допълнителна информация. Ще може да научите повече за този инструмент, както и на уебсайта на Комитета на регионите. Искам да привлека вниманието ви към тази брошура Глобални тенденции 2300. Тази брошурка е в документите ви. Там е и а, тази по-голяма брошура, на която е представена повече информация за предизвикателствата пред нас. Тези, тази брошура представя предизвикателствата за Европа през следващите години. And, uh, let me as well thank... Искам да благодаря и на нашия колега Виктор Сигъл. Надявам се, че вече сте тук. Вие сте председател на регионалния парламент на Горна Австрия. Вие сте член на комитета на регионите от 15 години. И днес е последната ви пленарна сесия. Искам да ви благодаря за посещението в Хелсинки миналата, година, миналата седмица. Там проведахме разговори и посетихте различни обекти и организации. Благодаря ви още един път и за работата, която вършите. И най-сетне искам да ви информирам, че председателя на групата АОТЕ информира председателя за промяната на името на политическата група. Новото име е да обновим Европа. Това решение влиза в сила веднага и генералният секретар следва да отрази тази промяна в документите. Това е информацията от председателя и затова можем да преминем нататък на време се. Сега ще преминем към приемане на становищата. Ще започнем с, с е, становището на Дайни Стурвайс. Заповядайте тук е, на трибуната. Вие сте кмет на Рига. Поздравления от всички нас. Вашето становище е заглавено макрорегионалните стратегии Примерът на стратегията за региона на река Дуна в рамка за насърчаване на транснационалните кластери. Отличен опит знам, че Рига, Латвия, като една от балтийските държави участва много активно в стратегията за Балтийския регион, също така и в разработването на стратегията Интерек, така и както и интелигентната специализация. Нека да работим заедно с вас като кмет на Рига. Давам думата на господин Турлайс да представи становището. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi!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 Vēlos pateikties Rumānijas президентуре, Eiropas Savienības padomē par šī темата. Искам да благодаря на румънското председателство за това, че повдигна този въпрос и в Комитета на регионите и в други форуми. Уважаеми колеги, Както и в предишни периоди, един от приоритетите на многодишната финансова рамка ще бъде намаляване на различията между регионите. Този приоритет е пряко свързан с макрорегионалните стратегии, които имат огромен потенциал за изравняване на жизнения стандарт на гражданите, живеещи в съседни региони в един разумен период от време. По този начин се спазват изискванията за териториално сближаване, заложени в Лисабонския договор. Субсидиарността и кохезията са изключително важни принципи. Това са и основните цели на макрорегионалните стратегии. В момента В доклада на комитета виждаме, че териториалното сближаване все още не е достигнало нужното и адекватно ниво. Очертават се няколко проблема в доклада на комисията. Един от проблемите е управлението и политическата отговорност. Принципът на управлението на различни нива има подкрепа във всички стратегии. Виждаме, че местните и регионални власти могат при активно участие да помогнат за ефективното прилагане на макрорегионалните стратегии. Потенциалът не може да бъде оползотворен, ако местните регионални власти не, нямат достатъчно материално и финансово обезпечение трябва да се насърчава взаимодействието между централните и местни власти. Привличам вниманието ви върху заключението на съвета от 21 май за изпълнението на макрорегионалните стратегии. Призовават се страните да осигурят нужната политическа подкрепа, като заедно с това насърчават участието на местните и регионални фактори. Също така е, аз правя същото предложение. Също така се призовават е, заинтересованите лица да обменят е, опит чрез съответните мрежи и програми, да засилват сътрудничество между политиките и стратегиите в приоритетни области, като секторните кластери. Клъстърната политика е чудесна възможност регионите да развиват регионално сътрудничество и да засилят глобалната си конкурентно способност. По този начин ще засилят и териториалното и социално сближаване. Също така трябва да обърнем внимание на постиженията на екосистемите. Генералните дирекции, отговарящи за тези политики, е, вътрешен пазар, предприятие трябва да работят е, в взаимодействие. Участващите в е, макро регионалното сътрудничество би трябвало да създадат условия за взаимодействие между кластерите, както и за обмяна на знания между кластерите. Една нова формула за успех би могла да бъде тематичен триъгълник в в които се разполагат местни регионални власти, бизнеса, и също така инфраструктурата. Колеги, радвам се, че повечето от измененията, които бяха внесени в доклада, обогатяват съдържанието му. Аз предлагам четири компромисни изменения на докладчика, които да отразят предложенията на колегите. Благодаря на шведските колеги за предложението за политиката за кластерите. Искам да кажа ясно, че не предлагам това сътрудничество да бъде ограничено само до съответните региони. Благодаря на германската и на австрийската делегация за измененията им по разработването на новите макрорегионални стратегии когато работим по нова макрорегионална стратегия, не би трябвало да се препятства работата по съществуващите кластери. Благодаря и на италианските членове за предложението им за работата на кластерите и предлагам и двете изменения да бъдат включени в един параграф. Е, и на последно място, дами и господа, Бих искал да кажа, че всяка държава членка и всеки регион е толкова силен, колкото е силен самия Европейския съюз. Наш дълг е да бъдем обединени и силни. Нека да имаме това предвид, когато разработваме нови предложения, които вече фигурират в дневния ред на Европейския съюз а също така и да включим местните регионални власти по работата в, по този дневен ред. Призовавам ви да подкрепите проекто становището ми заедно с измененията. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на Дайни Сторлайс. Започваме дебата. Благодаря, господин председател. Поисках думата, защото искам да поздравя докладчика Докладът е много добър. Там има обяснение за не винаги успешното изпълнение на стратегиите. Тук следва да споменем административния капацитет на държавите, документи, също така, липсата на финансови средства, това е винаги много сериозен много сериозна пречка пред успех на стратегиите. Но също така не бива да се създават паралелни стратегии и структури. И за това подкрепям изменение номер 5, където се казва, че вече ако има съществуващи стратегии, да не разработваме нова, а да използваме съществуващата. Още един път поздравления за докладчика, защото е, качеството на доклада е много добро. Роберто Тямбети е следващия. Благодаря, господин председател. Искам да попитам какво е становище на докладчика по изменение номер 3 на моята група. Между макрорегионалните стратегии може да има сближаване на целите, както и взаимодействие. Това би подсилило стратегиите и ще спомогне за засилване на териториалното сближаване между европейските страни. И за това искам да помоля докладчика да оцени качеството е, и достоинствата на е, това изменение, което според мен върви ви в правилната посока. Рафаела Картанело. Благодаря и аз искам да поздравя докладчика е, за този доклад. Е, също така искам да подчертая е, положителното становище по изменение номер 3, както каза господин Чамбети координати, ние и поискахме макрорегионалните стратегии да бъдат е, експлицитно включени в нормативната база на политиката за сближаване за следващия период. Изричното му включване, както и за другите макрорегионалните стратегии, би било е, от полза за всички, така че искам да помоля докладчика да се отнесе положително към изменение номер 3. Няма други изменения и така можем да преминем към гласуването. Изменение номер едно. Докладчикът е за. Моля гласувайте. Против. Приема се изменение на докладчика 2R. Ако то бъде прието, изменение номер 2 ще падне за, против, Приема се. Номер 2 пада. Господин докладчик, заповядайте. Няколко думи за изменение 3. Аз не съм против подхода, отразен в изменение номер 3. Този въпрос би трябвало да остане на вниманието на всички следващи председателства. Мога само да коментирам по конкретните макрорегионални стратегии в становище. Ето защо не исках да превишавам заданието си, но съм абсолютно съгласен, че тези изменения биха имали смисъл. Е, така, който е за изменението, моля да гласува. Против. Мнозинството е за. Приема се. Изменение на докладчика 4R. Ако бъде прието, четвърто и пето изменение падат. Господин Владислав Ортил иска думата. Заповядайте. Искам да подчертая изменение номер 4 като компромисно изменение. Според мен трябва да подчертаем, че сме готови да обсъждаме нови стратегии за макрорегионите. Това е добър инструмент за регионалното развитие. В това изменение трябва да подчертаем, че стратегията не би трябвало да затруднява вече съществуващи стратегии, т.е. не би трябвало да водят до съкръщаване на финансирането за съществуващи стратегии. Ние подкрепяме изменението ние подкрепяме компромисно изменение 4 на докладчика. Сега гласуваме изменение 4R. Който е за да гласува, който е против, моля да вдигне ръка. Няма. Приема се 4-5. Падат. Изменение номер 6. Докладчикът е за. Който е за, моля да гласува. Благодаря. Против. Приема се. Изменение 7R, ако бъде прието 7 и 8 ще паднат. Който е за да гласува, против. Мнозинството е за, приема се. 7 и 8 падат. Изменение на докладчика 9R, ако бъде прието 9 и 11 ще паднат. за изменението на докладчика против. Приема се. 9-11 падат. Гласуваме изменение номер 10. Моля, гласувайте. Против. Няма против. Приема се. Едина... Изменение номер 11 падна. Номер 12, който е за, моля да гласува. Благодаря. Против. Няма против. Приема се. Сега гласуваме цялото становище. Който е за, моля да гласува. Против. Няма. Възражали се. Няма. Приема се единодушно. Поздравления за докладчика. Yeah. Right, uh, move... Преминаваме към следващото становище на Кристоф Ройон. Заповядайте тук заедно с вашият експерт, представител на ЕКОН. Становището се отнася за към по-ефективен и демократичен процес на вземане на решения в данъчната политика на Европейския съюз. And here as well we have a few тук също имаме няколко изменения. 16 са общо внесени. След дебата ще ги гласуваме. Има също няколко изменения, внесени от докладчика. Кристоф Район, имате думата. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Аз осъзнавам, че проектостановището, което представям днес, е политически спорно но това становище не е нито политическо, нито идеологическо, нито пък национално украсено. Това трябва да е в съответствие с общественото мнение. Повече от 70% от европейците считат, че Европейският съюз трябва да действа по-настъпателно в борбата с данъчните измами. Това становище съответства на исканията на гражданите, що се отнася до противодействието на изменението на климата и за едно по-справедливо данъчно облагане. То е в съответствие с мнението на големите политически групи ЕНЕП, социалисти и демократите, либералите и зелените. Водещия кандидат на ЕНП посочи, че е необходимо да има повече квалифицирано мнозинство при гласуването в съвета и че не може да се допуска не достатъчно плащане на данъци от големите технологични компании като Google, Apple и други. ЕНП внесе първоначалното становище. Там са засегнати пет а, приоритета за бъдещето. Господин Юнкер подчерта нуждата от справедливо и съвременно данъчно облагане, което да съответства на предизвикателствата, свързани с цифровата економика а, и използването на онлайн платформи за извършване на търговска дейност. Това проекто становище отговаря и на стратегическото те насоки, прияти от държавните и правителствени глави за постигане на напредък към справедливо и ефикасно европейско данъчно облагане. Внеслите изменения колегата Морфи също отговарят е, на мнението на лидерите на ЕНП, на Европейския съвет, на общественото мнение. Първо изменение обаче ще бъде отхвърлено. В заключение искам да спомена нещо свързано с четири теми. Първо конкуренция, суверенитет, е, субсидиарност и ам, обслужване, държавна служба. Конкуренцията е изключително важна за доброто функциониране на една социална пазарна економика. Знаем, че и на местно ниво има данъчна конкуренция. Необходимо е да се има предвид хармонизираното економическо пространство, вътрешния пазар, държавните помощи, макроекономическото управление. Европейското данъчно облагане не трябва да бъде слабото звено в европейската интеграция. В това общо економическо пространство и най-вече в еврозоната не можем да се представим, че европейската политика ще бъде допълнение на националната политика. Еврото, за да има успех, ние трябва да имаме предвид едно, един споделен суверенитет. Фискалната суверенитета свършва там, където започва суверенитета на другите, ако трябва да е перефразирам казаното от Роза Люксембурга. Предложението на комисията не е свързано с възлагане нови компетентности на Европейския съюз, е, нито пък е, става дума за намеса в правомощите на държавите членки, що се отнася до определенето на данъчната ставка за облагане на личните доходи. Тук се спазва принципа на субсидиарността. Искам също да кажа нещо за данъците, които никога не са популярни, но те позволяват на държавата и на местните органи да предлагат качествени публични услуги в областта на образованието, здравеопазването, жилищното настаняване, борбата с климатичните изменения, финансирането на устойчивото развитие. Когато говорим за данъчно облагане, би трябвало да помислим и за Амазон, и за Apple, които се справят много добре в Европа. Но мислете по-скоро за малките предприятия, тези, които ви предлагат услуги на място на местно, национално или европейско ниво. Благодаря ви за вниманието. Um, Благодаря ви много за това встъпително изказване. Няма желаящи да се изкажат. Не, господин Йотман поиска думата. А, дами и господа, въпреки положените от нас усилия, ЕКР не може да подкрепи това становище по редица причини. Ако изменение 11, 14 и 15 не бъдат прияти, ние няма да гласуваме в подкрепа на становището като цяло. Ние считаме, че данъчната политика е тясно свързана с суверенитета на всяка една от държавите. Не можем да приемем един универсален подход в това отношение, защото економическите условия, данъчните закони, инструментите за фискално и економическо управление в държавите са различни. Не можем да считаме, че въвеждането на гласуване с квалифицирано мнозинство по данъчните въпроси ще доведе до по-добро нормотворчество. Не, това ще доведе до правила, които не отчитат правила, правата на държавите членки да определят собствената си фискална политика. Освен това, ние считаме, че данъчната конкуренция е в полза на развитието на пазара и за това ние сме за една ефикасна данъчна политика. Благодаря ви. Има ли други желаящи да се изкажат? Ако не, нека да преминем към гласуване на внесените изменения. Не, има още някой, който желая да се изкаже. Благодаря, господин председател. Мисля, че ако искаме да се наложи повече Европа, трябва да заложим и по-силно на Европа, а не по-малко. Съжалявам, но не съм съгласен с колегите от ЕКАРЕ. Мисля, че трябва да вървим в посока към повече Европа. Този проекто доклад призовава за по-ефикасен и по-демократичен процес на вземане на решения на ниво европейска политика. Ако се приемат измененията на ЕКР, то ще тръгнем по обратния път. Мисля, че Комитетът на регионите не може да работи против волята на общественото мнение. Европейският съюз няма граници. Ние създаваме граници на ниво държави членки. Европейският съюз е един глобален пазар, общ пазар и на един такъв общ пазар не може да има различни нива на данъчно облагане. Нека откликнем на призива на гражданите, а не се водим от личните си интереси, от интересите на отделни държави. Интересите на отделни държави не са интересите нуждите на всички. Ще се ползваме с повече доверие, ако заложим повече на Европа. Европа ще има успех, ако може да предприема ефикасно действия на моменти. И мисля, че на местно и регионално равнище трябва да откликнем на това. Това е наше административно и морално задължение. За това и не можем да приемем тези изменения. Те са против същността на доклада. Благодаря ви, господин Милана. Искам само да кажа, че ние работихме от последното заседание на комисията в търсене на компромиси, за да изясним положението. Не става дума да се да се променят съществуващите правила или компетентностите в Европейския съюз. За това, аз приемам предложението на, за изменение на колегата Ван Рес. Ние подкрепяме позицията на Европейската комисия. Ние искаме да отчетем очакванията на гражданите. Не можем да приемем, че ако сте Амазон, определяте какви ще са правилата и как ще бъдете данъчно облагани. Не можем да загърбим общественото мнение. Ние чухме посланието на гражданите по време на европейските избори. Ние искаме да се върнат средствата в държавната хазна, което ще е от полза и за местното самоуправление. Мисля, че трябва да се плащат адекватни данъци от онези, които извършват стопанската си дейност на територията на Съюза. Благодаря. Сега можем да пристъпим към гласуване. Първото изменение. Изменение 1 и 15 са еднакви по съдържание, така че ще гласуваме съвместно. Кой е, е за изменение 1.15, 15? Е Против? Трябва да направим електронно гласуване. Those in favor vote. Гласувате с да, ако сте съгласни, с не, ако не сте. Okay, we close the vote. Прекратете гласуването. Болшинството са против. Отхвърля се. Then, uh, Изменение на докладчика 2R, ако бъде изменено, изменение 2 и 3 ще отпадат. Кой е за изменението на докладчика? Против? Отново електронна проверка. Okay, we close the vote. Прекратете гласуването. Большинството са за, Изменението се приема. Изменение 2А. 2 и 3 отпадат при това положение. Четвърто изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Електронна проверка и по това изменение. Okay, we can close the vote. Прекратете гласуването. А, все още не. Go ahead. President, uh, the machine is very... Много бавни са машините за гласуване. Добре, ще прегласуваме, тъй като резултатът е доста близък. Така че начало на гласуването по изменение четвърто. Doesn't work. Не ми приема гласуването. Казва, че изпраща резултата, но все още не е приключил. Добре, нека да изчакаме. Now it works. Yeah, there is a few more votes than in the previous. Сега имаме малко повече гласове. Всички успяха ли да гласуват? Можем ли да приключим това гласуване? Болшинството са за. Изменение 4 се приема. Пето изменение. Кой е за? Начало на гласуването. Онези, които са за, моля, дигнете ръка. Онези, които са за. Гласуваме изменение пето. Кой е за изменение пето? Моля, гласувайте. Кой е против? Большинството са против. Отхвърля се. Изменение 6. Кой е за? против. Нека да гласуваме електронно. have all now voted. Всички гласуваха ли? Все още не. Ще изчакаме още малко. Now it's okay. Everyone. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Болшинството са против. Отхвърля се. Изменение на докладчика номер 7R. Ако бъде прието, изменение 7, 8 и 9 отпадат. Кой е за? 7 7R, Кой е против? Болшинството са за. Приема се. Изменение 7R. В такъв случай 7, 8 и 9 отпадат. Изменение 9. Кой е за? Против? Болшинството са за. Приема се. 11 изменение ако се приеме 12 отпада, кой е за 11-то изменение? Против. Большинството са против. Отхвърля се. 12-то изменение. Кой е за? Против. Большинството са за. Приема се 13-то изменение. Кой е за? Против. Большинството са против. Отхвърля се. Изменение 14. Кой е за? Против. Большинството са против. Отхвърля се. 15 вече го гласувахме. 16 изменение. Кой е за? Благодаря ви. Против. Нека да гласуваме електронно по изменение 16. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Не сте успели да гласувате? Добре, все още продължава гласуването. Сега можем ли да приключим гласуването? Малко мнозинство против. Отхвърля се. Сега гласуваме цялото становище с внесените изменения. Кой е за? Против? Боженството са за. Има ли въздържали се? Има няколко. Боженството са за. Това становище се приема. Поздравления! We'll move on, yeah. Let's take that. Uh, Продължаваме с следващото становище, по което докладчик е Жанет Бальо. Темата е ориентиран към местните условия подход към стратегията за промишлената политика на Европейския съюз. Моля докладчицата да се присъедини към нас тук. След малко ще разговаряме с заместник-председателя на комисията Юрки Катайнен. Тогава ще преустановим за малко гласуванията и разискванията си, за да проведем дебати с него. Okay, here, за съжаление, госпожа Балио не можа да дойде до тук. Вместо това ще дадем думата на господин Дехер. Uh, thank you, Chairman. Uh, I will talk in Dutch. Vandaag uh, ligt uh, voor het, uh, uh, de opinie over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 Uh, Благодаря ви. Има ли желащи да се изкажат сред членовете? Не. Тогава нека гласуваме. Изменение едно. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против? Няма гласове против. Приема се изменение на докладчика 2R. Ако то бъде прието, отпада изменение 2. Кой е за изменение 2R? Против. Няма гласове против. Одобрява се изменение 2. Отпада. Изменение 3. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Няма гласове против. Приема се изменение 4. Господин Вор, една молба, господин председател. Може ли това изменение да се гласува като отделна точка? Yeah. Uh, on... Докладчикът е съгласен. две отделни точки. Ще го гласуваме като допълнителна точка след точка 2. Кой е за? Против? Няма гласове против. Приема се. Да гласуваме анблок. Изменения 5, 6 и 7. Кой е за? Против? Против? Приемат се. Изменение 8. Докладчикът. Господин председател, това предложение е доста специфично. Отнася се до един конкретен отрасъл. В него се уточняват въпроси, свързани с ограниченията пред търговията и намаляването на разходите, но докладът е общ посветене на промишлената политика като цяло. Така че това изменение по-скоро се отнася за конкретни сектори и за търговията. Затова съм против. Добре. Благодаря. Това изменение е конкретно, но е в съответствие с целта ни за 20% от БВП да е съобразено с екологичните изисквания. Това е част от индустрията Не може да се затваряме очите пред парадокса, че има фабрики, които се преместват в трети страни в търсене на по-благоприятни условия. Няма, че те ще спрат да водят до повече емисии на CO2. Емисиите на Европа просто се изнасят трябва да се прилагат същите норми при вноса, като тези, каквито имаме към собствената ни индустрия. Не бива да внасяме емисии и да изнасяме работни места. Нека гласуваме. Докладчикът е против това изменение. Кой е за? Против? Мнозинството изобщо не гласува. Господин председател, два пъти попитахте кой е против. Моля онези, които са за да гласуват сега. Извинявайте. Против. Мнозинството е за. Изменението се приема. Изменение 9. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Мнозинството е за. Изменение 10. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Някои са против, мнозинството е за. Приема се изменение 11. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Мнозинството е за. Приема се. Изменение на докладчика 12R. Ако то се приеме, 12 и 13 отпадат. Кой е за изменение 12R? Против? Няма гласове против. Приема се. 12 и 13 тогава отпадат. Гласуваме анблок по 14, 15, 16 и 17. За. Против. Няма гласове против. Приемат се. Изменение на докладчика 18R. Ако се приеме, отпада изменение 18. Кой е за 18R? Благодаря. Против. Няма гласове против. Приема се. Изменение 18 отпада. Гласуваме анблок по 19 до 28 изменение. Кой е за? Против? Няма гласове против. Приемат се. Изменение на докладчика 29R. Е, ако то се приеме, 29 отпада. Кой е за 29R? Е? Благодаря против. Мнозинството е за. Приема се. Изменение 30. Докладчикът е против. Докладчикът има думата. Благодаря, господин председател. Същото въжи и за изменение 30. Становището е посветено на промишлената политика като цяло. Що се отнася до борбата срещу климатичните промени и опазването на околната среда, те трябва да бъдат съгласувани с промишлената политика, тук обаче се прие, предлага нещо, което ще разводни позицията Никой е за, против, мнозинството е за, приема се. Гласуваме анблок по 31 до 34. Кой е за? Против? Приемат се. Изменение на докладчика 35 Е, Ако се приеме, 35 ще отпадне. Кой е за? Против? Прекалено много колеги не гласуваха. Нека за това гласуваме електронно. Can we not yet? Okay, keep on sending. Can we now close the vote? Може ли да прекратим гласуването? Край на гласуването. Мнозинството е за. Приема се. 36-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Няма гласове против. Приема се. Гласуваме по целия текст на становището с приятите изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се с единодушие. Благодаря ви, господин докладчик. Поздрави на госпожа Балио. All right. Uh, next is the resolution. Следващата точка е проекто резолюция за предложенията на Комитета на регионите за новия законодателен мандат на Европейския съюз. Ще започнем с тези разисквания, но ще ги прекъснем когато се присъедини към нас заместник-председателят Катайнен. Нека започнем дебатите. Първо давам думата на господин Кайзер. Мистер uh, Кайзер. Господин Кайзер. Заповядайте, господин Кайзер. Excuse, but I will take the floor by discussion to the commission. Извинявайте, аз ще участвам по време на дискусията с комисаря, не сега. Андрос Карианис. Е, когато прочетах предложенията на комисията за законодателен мандат, е, про... прочетах за Еразъм. Това е необходимо, защото ние местните и регионални представители трябва да сме наясно, че не знаем всичко за да информираме общественото мнение е, за това колко е полезно участието в Европейския съюз. Е, много от е, гражданите дори не знаят, че има комитет на регионите. Имаме диалог с гражданите, който функционира много добре. Нека да повторя, дори и ние местните представители имаме нужда от допълнително обучание, за да можем да демонстрираме своята европейска идентичност и ценности. Благодаря, господин Юров Драба. Нека да представя позицията по дневния ред. Аз сега говоря от името на полицейската група ЕКР. Там се представят различни приоритети, като възобновяване на научния потенциал, фискална децентрализация, териториално сближаване, оценка на въздействието на европейското законодателство за малките и средни предприятия и необходимостта от оценка на въздействието на всички законодателни актови. Това е положително. На групата на социалистите и демократите внесе е, изменения, с които не сме съгласни, а и именно предложението за квалифицирано мнозинство по данъчното е, облагане. За нас това е червена линия. Според нас правомощията за приемане на данъчна политика са пряко свързани с суверенитета. Не сме съгласни, че въвеждането на, квалифици... на гласуване с квалифицирано мнозинство ще доведе до по-добро законодателство. Тъкмо обратното, резултатът е, ще бъде обесилване на гласа на малките държави членки и невъзможност те да взимат решения за своето развитие. ЕКР ще продължи да заема собствена позиция ще и ние ще се борим за реформа, истинска реформа в Европейския съюз ще имаме 62 представители от 15 държави членки. Важното, важно за мен е това, че екстремистите, както показаха изборите, не са многобройни. Има почти не бяха избрани е, представители на екстремистските партии. Ян Захрадил, нашия водещ кандидат, е първия водещ кандидат от Централна и Източна Европа. И аз му стискам палци и му желая успех. Благодаря. Благодаря, господин Вадрайс. Благодаря, господин председател. Ние много се радваме на това, че ще има гласуване. По, помним паническото гласуване след а, референдума за Брексит. Знаем, че а, отчуждеността на гражданите се засилва. Като комитет на регионите ние сме обединени и имаме много ясна позиция в Комитета на регионите. Ние сме най-близо до гражданите от всички институции, общините, регионите сме най-близо и ние сме единствените, можем, е, ние трябва да работим активно, за да покажем на гражданите, че Европейския съюз се интересува от тях. Благодаря за изказванията. Нека сега да преминем към гласуването. Изменение едно. Кой е за? Против? Няма. Приема се. Устно компромисно изменение, което обединява изменения 2 и 4. Виждаме ги на екрана. Всички ли успяхте да прочетете? Може ли да гласуваме? Кой е за? Благодаря. Против? Няма. Приема се. Номер 3 следователно пада. Изменение номер 5 за Против? Няма. Приема се. Устно. Устен компромис, който изменя компро... изменение номер 6, показан е на екрана. Гласуваме кой е за устния компромис. За. Мнозинството е за. Приема се. Пада първоначалното изменение номер 6. Номер 7. Е, Това в съзвучие с доклада Руян, който гласувахме за да гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 8 за Господин председател, ние сме в етап, на който в Европа се наблюдава силна урбанизация. Две трети от гражданите след няколко години ще живеят в големите градски центрове. Изменението, което предложих, предвижда стратегии за малките общности. Като комитет на регионите преди време приехме доклад, който призовава за повече финансови средства за стратегии за малките общности. Нека да се предвидят повече средства за комуникация за малките общини, които имат по-различни характеристики. Призовавам всички да обърнат повече внимание на малките общности. Благодаря. Нека да гласуваме. Който е за изменението, моля да гласува против. Отхвърля се номер 9 за против. Приема се 10 за против, приема се. И Изменение за, против, приема се. 12, който е за, кой е против, мнозинството е против, отхвърля се. 13, кой е за, кой е против, Моля, който е за да гласува. Против. Нека да гласуваме електронно. Yeah. After this vote, so we'll stop for a while and have the contribution след това гласуване ще прекратим работата си. Ще продължим след разговора с господин Катайнен. Отхвърля се. После ще продължим с изменение номер 14. Юрки, добре дошъл. Ladies and gentlemen. Дами и господа, за мен е чест и удоволствие да работя с Юрки в общия ни град, както и в парламента в Финланд. Ние, под, ние подкрепяхме вашето правителство, когато бяхте министър-председател. Радваме се на този дебат. Този дебат е за приноса на местните регионални власти към е, изпълнението на целите за устойчиво развитие. Дебатът е навременен, като имаме предвид, е, че преходни, в сегашния преходен период имаме уникална възможност да направим тези цели водещи принципи в развитието и това е централното послание на, на колегата Брамавичиус в становището му, който ще обсъдим след разговора с господин Катайнен, имайки предвид, че 65% от целите за устойчиво развитие не могат да бъдат постигнати без участието на местните е, и регионални власти. Очевидно, че имаме нужда от управление на различни нива. И за това Комитета на регионите е, иска да чуе как виждате изпълнението на тези цели. Не знам дали вече сте получили брошурата за председателството на Финландия защото през следващият 6-месечен период климатът ще бъде приоритет, както чухме от министър-председателя. И тук искам да спомена това, че много от нашите общини, региони, разбрахме, че Хелзинки е номер едно по отношение на новаторството. И ни, вторият по големина град е сред първенците при изпълнение на целите за устойчиво развитие. Ние искаме да помогнем и на останалите да постигнат тези цели поради много натоварения график на заместник председателя. Той трябва да тръгне в 5 без 15 предлагам първи кръг от изказвания на групите на поли... представители на политическите групи. След това ще ви дадем думата за изказване и след това ще продължим дебата и ще ви предоставим в писмен вид резултата от дебата. И така, господин заместник председател, имате думата. Господин председател, скъпи Марко, Дами и господа, радвам се, че имам възможност да обсъдим целите за устойчиво развитие заедно. По време на този мандат е, Европейската комисия частично промени своите методи на работа и една от тези промени се отнасяше до засилване на сътрудничеството между градовете и регионите, тъй като ние осъзнахме, че много от нашите цели на политиката зависят от активното им участие. Също иновациите, които се правят от градовете, от кметствата, от регионите са важни. Ние имаме няколко платформи за сътрудничество между комисията, градовете и регионите. Кръговата економика е един от примерите, при които а, градовете са в челните редици. Те създават нови възможности за а, справяне с отпадъците, а, както а, и за прилагане на обществените поръчки. За мен е удоволствие да участвам в подобни срещи, тъй като според мен Комитетът на регионите е, както регионите и градовете са наши основни партньори. Без тясна връзка между нас няма да можем да постигнем същите цели, които сме заложили. Искам да кажа няколко думи сега за политиката в областта на целите за устойчиво развитие. Това е част от нашето ДНК в Европейския съюз. Ако погледнете каква е политиката ни, ще установите този факт. Така че тези цели са част от ДНК-то на Европейския съюз. Ние искаме да работим в две насоки. Първо, целите за устойчиво развитие да се оптимизират в рамката на Европейския съюз. И второто направление е документът за размисъл. Първо, относно оптимизирането. Комисията Юнкер обръща внимание на секторните политики инициативи. Искам да ви дам няколко примера на тези секторни политики. Кръговата економика е един такъв пример. Това е начин да се промени модела на потребление, като се обърне внимание на дизайна на продуктите, също депонирането на отпадъците и други. На следващо място стратегията на Европейския съюз в областта на пластмасите и слагането на край на използването еднократно на пластмасови изделия. Също биоекономическата стратегия на Съюза, която цели да се използват по устойчив начин ресурсите, устойчиво финансиране на следващо място – устойчивото финансиране и инициативата в това отношение може би е основната инициатива, която ще доведе до промяна в света. Също имаме план за Европа инвестиции за бъдещето на Европа в възобновяема енергия, кръгова економика, цифровизация, новаторство, предприемачество. Няколко думи сега за документа за размисъл за устойчива Европа до 2300 година. Тя представя една визия за устойчиво бъдеще на Европейския съюз. Беше публикувана през януари на настоящата година, заедно с заместник председателя на комисията Франс Тимерманс. Тя е част от дискусията за бъдещето на Европа. И целта е да вдъхнови дискусия по политическите приоритети след 2019 година. Освен това, съдържа различни сценарии, които предлагат и идеи, които предизвикват дебат и размисъл. Благодаря за вашия принос. Искам да благодаря най-вече на докладчика Арнулдас Абрамевичуис. Също и за това, че каните представители на комисията за обмяна на мнение на базата на вашия доклад. Именно това търсим. Именно това цели комисията да стимулира дебат, да събере добри идеи за това по какъв начин можем да променим политиката ни и след настоящия мандат. Така че високо оценявам положени от вас труд в това отношение. И на последно място това, което искам да спомена, се отнася до локализирането на целите за устойчиво развитие. Програмата 2030 и Целите за устойчиво развитие трябва да се реализират в партньорство с частния сектор, гражданското общество, академичните среди, гражданите като цяло. Тази програма 2030 показва колко важно е всички да участват за постигане на устойчиво развитие. Националните, местни, регионални власти също могат да допринесат в голяма степен. Много неща зависят от действията, които предприемате. Както беше споменато в проекта становището на вашата комисия, 65% от 169 цели, свързани с ЦУР, изискват участие от местното и регионално ниво, за да бъдат реализирани. Трябва да се вземат решения на това ниво, за да се превърнат тези цели за устойчиво развитие в реалността. Тук има социални, економически, екологични измерения. Местното самоуправление играе ключова роля в изпълнението на целите за устойчиво развитие. Искам да отдам дължимото на председателя, който е до мен, и да повторя казаното вече от него региона Узима в е, е, Южна Финландия е избран за най-инновативния регион в света. Защо го казвам? Не заради председателя, не защото аз съм финландец, а защото новаторството идва от регионите. Всяко новаторско решение е, идва от определено географска точка. Има конкуренция между градовете, между регионите за иновативност в економиката. Без такава конкуренция няма да има новаторство, няма да има изпълнение на целите за устойчиво развитие. Искам също да а, кажа нещо и за предстоящото финландско председателство. А, Лахтивуск един средно голям град в Финландия беше избран за люлката на Европа, не само заради финландското председателство. Ако а, сте до езерото, можете да пиете а, вода, толкова е чиста. Използват се възобновяеми източници за производство на енергия и още много неща. Без тези усилия на местно равнище няма да има толкова е, иновации, няма да има добри бизнес модели, няма да има устойчив растеж. Ето защо искам да подчертая много дебело колко важно е участието на местното съуправление за постигането на целите за устойчиво развитие. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Благодаря особено за това, което казахте за смисъла от локализацията и защо ние можем да допринесем в това отношение. Сега от името на политическите групи, кратки изказвания. Докладчика Арналдос Арамичуис е, има думата. Ще бъда много строг с времето, защото искаме да получим е, също отговора на комисаря. Благодаря. Господин заместник председател Катайнин, от името на ЕНП искам да ви благодаря за това, че сте гост на нашето пленарно заседание за направеното от вас извинение. Аз съм докладчик относно целите за устойчиво развитие. Участвах в платформата за изпълнение на целите за устойчиво развитие, за по-добро комуникиране. Регионите и градовете се нуждаят от подкрепа в усилията си, за да бъдат на началните редици на устойчивото развитие. Днес ние трябва да обърнем внимание на тези предизвикателства. Наложително е да има основа, която да улесни изпълнението на целите за устойчиво развитие от държавите членки, както и от, национ... от регионалните и местни власти. Комисията трябва да предложи това, което е предвидено в първия сценарий, който ние силно подкрепяме. Една цялостна стратегия за цялни, ясни цели, срокове и а, резултати, които да се постигнат до 2300. Така ще отидем по-далече от политическия цикъл и ще разглеждаме различните проблеми а, паралелно. Стратегията за устойчиво развитие 2300 трябва да е в съответствие с сегашната стратегия 2020. На второ място, важно е да се използва подход отдолу нагоре, да има активно участие на поднационалните власти, за да се постигнат 169-те цели за изпълнение на ЦУР. Тази стратегия ще изисква, разбира се, много инвестиции и това не може да стане. Това може да стане с различни по различен начин. Кохезионната политика е най-важният инструмент за инвестиране в регионите за постигане на цели на устойчиво развитие. Други хоризонтални инструменти могат също да се използват. Например, инструмента за европейския семестър, както и насоките за по-добро законотворчество. Искам да приведа един пример от моят е, избирателен, извинете, от е, моята община в Литва, малка община, но заедно с други литовски общини ние реализираме една цялостна програма от обновяване на съществуващите инсталации от съветско време и да подобрим енергийната ефективност на жилищата, в които живеят хора обикновено с скромни възможности. Имаме цели за постигане на цели 5 години по-рано от крайния срок. Има още много други примери от местното ниво. Въпросът ми към вас е как планирате и какво е мнението ви за новата стратегическа програма за следващият мандат на комисията. Това е нещо много важно. Нека да се върнем към процеса на изпълнение на стратегията и да разгледаме някои други елементи, които могат да допринесат за успеха. Както казах по-рано, важно е да продължим работата ни по платформата на Европейската комисия в различен формат, може би, но като цяло аз съм на мнение, че а, трябва да има сътрудничество между комисията и останалите партньори и а, тази платформа с множество участници е отличен инструмент в това отношение. Благодаря ви, времето ви изтече. Сега от името на а, ПЕС Питер Курц има думата. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, Нека от името на групата на ПЕС кажа няколко думи. Ще се спра върху един град, който има опит в прилагането на нов модел при, за управление. Няколко думи за документа за размисъл на комисията. Ясно е, че единствено и само първият сценарий ще ни отведе към едно по-устойчиво бъдеще. Там се предвижда съгласувана стратегия а не само наслагване на различни секторни политики. Става дума действително за определянето на съгласувана политика. А това е възможно единствено ако се разработи обща стратегия. Освен това става дума не само за стратегия за устойчивост, а за стратегия на Европейския съюз, която да е устойчива. Всички политики на Европейския съюз трябва да са ориентирани към устойчивостта. Става дума за преход в начина ни на живот – в посока към повече устойчивост. През изминалите 200 години бе внесена много по-силна динамика в економическия ни растеж, но това не вървеше ръка за ръка с по-устойчива политика. Затова трябва да се наложим за една по-устойчива политика, която не е ориентирана само към технологиите и пазара. Това е едно голямо предизвикателство, за което трябва да сме наясно. Все още не сме постигнали целите, а времето тече. До 2030 година наистина трябва да сме осъществили преход. Това въжи с особена сила за политиката по отношение на климата, но тя не е единственият елемент от една устойчива политика. Ако политиката ни като цяло не е устойчива, то има риск от провал, ако не вземем предвид например, социалното измерение, то няма да се възприеме политиката ни по отношение на климата. Няколко думи за отчитането и управлението на повече от едно ниво. Програмата на Европейския съюз за градовете трябва да е ориентир за взаимодействието. Радвам се, че комисията обръща повече внимание в сравнение с миналото на градовете и общините. Следващата година, през 2020, ще се проведе общо европейска конференция, посветена на градовете и общините и устойчивото им развитие. Тя ще се проведе в моя роден град Манхайм. Там ще се обсъдят въпроси като съвместната ни работа по прехода към устойчивост и многостепенното управление групата на либералите, която сега се нарича Да обновим Европа. Благодаря. Благодаря за господин сместник председател. В този въпрос, който разискваме, е изключително важно. Местните регионални власти са тези, които разработват проекти, модернизират инфраструктурата и работят пряко с гражданите, за да може да се изпълнят ЦУР, и да се противодейства на негативните последици от климатичните изменения. Това оказва натиска върху възможностите ни за гарантиране на публични услуги. Аз цяло съм съгласен с колегите а, относно а, приемането на един от трите сценария, предложени от комисията. Първият сценарий включва всички нива на управление и гарантира участие в изпълнението на целите за устойчиво развитие в Европейския съюз. Мерките, които трябва да приемем, са свързани с работене в областта на кръговата економика. Приветствам това, което беше казано в препоръките за един подход за развитие на индустрията, който да обръща внимание на местното и регионално ниво. Трябва също да се укрепи устойчивостта на местните економики, за да не се преместват производства извън Европа. Това ще създаде работни места, ще се справиме с нови предизвикателства, ще предлагаме нови услуги. необходимо е да се освоят и нови компетенции което изисква да се подсили обучението през целия живота. Технологията, информатиката играят изключително важна роля на начина по който произвеждаме и потребяваме. Трябва да пригодим нашите мрежи към кръговата економика. Изпълнението на ЦУР изискват по-тясно сътрудничество между индустрията, гражданското общество, научните среди, университетите. Не може да използваме само средства на Европейския съюз. Е, такива средства не трябва да отиват за изместване на производства. Ние трябва да сме последователни и интелигентни, що се отнася до изпълнението на стратегиите ни. Благодаря. Uh, uh, Благодаря от името на Европейския алианс. Госпожа Борел Порта, имате думата за две минути. Благодаря като член на Европейския алианс за тази възможно, възможност за диалог с Европейската комисия. Нека ви дам за пример Каталуния. Каталуния пое силен ангажимент по програмата до 2030 година в международен план, както и в мрежата на регионалните органите за регионално управление за устойчиво управление. На вътрешно ниво работим пък за участието на всички действащи лица. Правителството и независимите органи участваха още от самото начало, например в лицето на Консултативния съвет за устойчиво развитие на Каталуния. Този орган изготви доклад за устойчивото развитие, който е в основата на мерките на правителството. Преди две години правителството започна работа по устойчивите цели, целите за устойчиво развитие, по-точно по план за, тези, за изпълнението на тези цели. Той съдържа над 100 конкретни действия. Едновременно с това парламентът пое задължение за работа по целите за устойчиво развитие прие един законопроект, съгласно който членовете на консултативния съвет трябва да докладват за работата си на всеки две години. Периодично също така и министрите трябва да се отчитат за постигнатото в Каталуния. Едновременно с това правителството на Каталуния разработва едно споразумение, което ще даде възможност на частни публични действащи лица да поемат конкретни ангажименти за целите за устойчиво развитие. Благодаря на Комитета на регионите за това, че работи за засилване на органите на местно и регионално самоуправление при изпълнението на целите за устойчиво развитие. Екаре. Благодаря, господин председател, господин заместник председател на комисията, госпожи и господа. Трябва да имаме предвид най-вече, че програмата до 2030 година е подходящата мярка в отговор на глобализацията. Много амбициозни цели се съдържат в тази програма, както в економически, така и в екологичен и в социален план. Целите за устойчиво развитие са разделени на 169 подцели. 65% от тях трябва да бъдат реализирани по линията на взаимодействие с органите на местно и регионално самоуправление. Това не е нищо ново, но органите на местно и регионално самоуправление трябва да участват в реализирането на тези цели, тъй като те са особено близо до гражданите. Когато се прави анализ на необходимите действия, той трябва да се направи на местно и регионално равнище. Програмата до 2030 година е в съзвучие с целите на кохезионната политика. Съгласно договора, тази политика следва да допринесе за преодоляването на различията между регионите в Европейския съюз все повече успехи постигаме в областта на кохезионната политика. Това трябва да е така и в бъдеще. Комисията правилно е установила, че политиката за устойчивост откликва на потребностите както на днешните, така и на новите поколения. Не бива да се поставя на карта бъдещето на следващото поколение. За целта трябва да реализираме конкретни проекти ще трябва да се създадат инструменти, които да допринесат за напредък по европейската интеграция, като например макроекономическите стратегии. Петър Кайзер за една минута. Благодаря. Устойчивостта се нуждае от примери. В в програмата на правителството на Кентен, например, се заявява, че трябва да управляваме ресурсите си така, че да има шансове за бъдещето, за децата и внуците ни. Те трябва да имат шанс да живеят в една околна среда в добро състояние. Затова и действията по програмата на правителството в бъдеще ще се анализират и на фона на 17-те цели за устойчиво развитие. Политиците, представителите на стопанските среди, както и отделните граждани, трябва да са наясно, че ние правим всичко възможно, за да сложим край на свръхексплуатацията на ресурсите си. Трябва да преминем от мечти към действия. На ниво политика това означава, че трябва да работим за по-устойчиво развитие, а не да залагаме само на количествените показатели. Този подход трябва да се постави в контекста на европейската кохезионна политика. И тук особена роля се пада на градовете и регионите в Европейския съюз. Сирпа Хертел има сега думата за 3 минути. Тя е докладчица по другото становище за целите за устойчиво развитие, по което ще гласуваме на пленарната сесия през октомври. Уважаеми господин комисар Катайнен, благодаря ви, че днес сте сред нас, за да обсъдим прилагането на целите за устойчиво развитие. Аз съм от групата на е НП, докладчица съм по доклада за климата и енергетиката и по-точно от тези аспекти на целите за устойчиво развитие, които са свързани с тези две области. Член съм също така и на Общинския съвет на ЕСПО. ЕСПО е част от платформата за лидерство в областта на целите за устойчиво развитие. Целта е целите да се постигнат 5 години преди крайния срок през 2030 година. Имам няколко въпроса към господин комисаря. Първо, нуждаем се от ясна европейска стратегия за целите за устойчиво развитие. Една такава стратегия трябва да гарантира цялостен подход към климатичните промени, околната среда и биологичното разнообразие. Освен това, градовете и регионите отговарят за изпълнението на 65% от целите за устойчиво развитие в Европа. На нас се падат и една трета от публичните разходи, както и две трети от публичните инвестиции. Можем да реализираме целите за устойчиво развитие единствено ако се обедини работата на европейско, национално, местно и регионално равнище. Освен това, общите цели трябва да бъдат претворени в реалност по места. Необходими са ни показатели за измерване на напредъка на местно равнище. Освен това, трябва да има по- силна връзка между публичните и частните инвестиции и борбата срещу климатичните промени. Накрая, на 8 юни в ЕСПО ще проведем семинар, посветен на новаторските действия на местно равнище за реализиране на целите за устойчиво развитие. Целта ни е да преминем към нисковъглеродни градове, които са неутрални по отношение на климата, имат биологично разнообразие и ефикасно използват ресурсите си. Каня ви да участвате в този семинар, за да продължим там тази интересна дискусия. Благодаря. Думата има заместник председателен господин Катайнен. Благодаря. Много уместни аргументи изтъкнахте. Съгласен съм с повечето от идеите, които изразихте. Ще се спра върху пет момента, върху които бих поставил акцента, ако разполагах с абсолютна власт в Европа. Първо, трябва да инвестираме повече в образование. Образованието е основният фактор, допринасящ за равнопоставеност в обществото, както и за устойчивост, както на ниво общество, така и на ниво отделни индивиди. В условията на променящи се условия на труд, например. Образованието дава възможност на хората да правят по-осъзнат избор Второ, e бих повишил финансирането от европейския бюджет на научно-изследователската дейност. Така регионите ще могат да си взаимодействат, да се възползват по-ефикасно от средствата, които им се предоставят. Затова и програмата Хоризонт, 20, Хоризонт Европа е толкова важна. Надявам се, че ще се ползваме с вашата подкрепа за предложението ни за повишаване на бюджета по тази програма. Тя е от стратегическо значение за Европа. Трето, бих поставил по-силен акцент и надявам се, че ще го направи и следващата комисия върху кръговата економика. И тук връзката между градовете и регионите и комисията е изключително важна. Вие сте запознати с дружествата по места, вие сте новаторите. Ние се нуждаем от вашия челен опит, за да разберем и как комисията може да промени законодателството, за да се подобри, подсили позицията на кръговата економика. На четвърто място бих упоменал влушаващото се положение с върховенството на закона в Европа. Някои политически лидери към момента действително са на мнение, че демокрацията и върховенството на закона са устарели идеи но това не е вярно. Не може да има устойчивост и равнопоставеност между хората в Европа, ако няма добре функциониращи либерални демокрации. А част от една такава демократична система е върховенството на закона. Тук отново трябва да се намесят органите на местно и регионално самоуправление за да отстояват върховенството на закона като основна ценност. И накрая бих заложил по-силно на изкуствения интелект. От гледна точка на технологиите е важно да се инвестира повече в изкуствения интелект. Това е важно и от гледна точка на обществените услуги. Ако успеем да използваме публичните данни, с които разполагаме, ще подобрим качеството на обществените услуги, ще подобрим и достъпа до тях. Те ще станат също така и по-продуктивни. Това е единият момент, свързан с изкуствения интелект. Другият е, че в много отношения от изкуствения интелект ще проистекат отрицателни последици. Ще изчезнат някои работни места, ще бъдат разкрити други за сметка на това. Трябва да се погрижим за онези, които в момента имат работа, но най-вероятно ще я загубят поради навлизането на съвременните технологии образователните ни системи трябва да са подготвени за това. Всички трябва, всички наши системи трябва да са в състояние да се изправят пред предизвикателството на изкуствения интелект. Става дума за образователните системи. Те трябва да са в състояние да преквалифицират хората и да им предоставят необходимите умения. Благодаря ви за тази дискусия. According... Само да кажа във връзка с пете ключови момента по отношение на образованието, ние имаме доклад. Колегата Клержо работи по такъв доклад по кръговата економика вие чухте нашето становище. Върховенството на закона фигурира в много от нашите резолюции. Политическите групи са дали своята подкрепа. И това, което казахте за цифровизацията. Аз самия бях докладчик по цифрова Европа. А, и също така имаме докладчик във връзка с финландското правителство. Надявам се, че всички тези въпроси ще е, бъдат свързани с е, кръговата економика. Okay, and I'll keep on moving. Uh, actually, I said so that. Продължаваме. нези, които искат е, да участват, могат да, да се изкажат сега или когато започнем дебата по доклада на, на Вичус. Сега ли искате да се изкажете? Или пък ще се изкажете, когато стигнем до доклада на господина Брамавичиус. Добре. Продължаваме с гласуването. Стигнахме до изменение номер 14. Готови ли сте да гласувате? Който е за, моля да гласува. Кой е против? Мнозинството е против, следователно изменението се отхвърля. Изменение номер 15. Е, има искане за разделно гласуване. Първа част. Може би вие искате, вие ще обясните защо. Господин Милана, благодаря, господин председател. Накратко, това изменение се разделя на две части, защото втората част ни затруднява. Аз бих искал да, да формулирам по-ясно втората част, за да стане тя по-разбираема и ясна. Втората част би гласяла следното. Предлага европейските институции възоснова на съществуващите норми в другите държави членки по отношение на заплащането и други въпроси на, на трудовоправните отношения. Аз мисля, че проблемът с правата на работниците трябва да стане част от проблемите, по които работи комисията. Мисля, че в е, Европа има много силен интерес към тази проблематика. Господин Рио. Групата на социалистите подкрепя тази позиция на колегата Милана. Съгласни ли сте да имаме разделно гласуване? Първата част започва с Notes the Failure. Гласуваме първата част против, електронно гласуване. Край на гласуването. Повече мнозинството е за. Приема се втората част. Който е за? А, господин Бор. Доколкото разбирам, че втората част е предмет на устен компромис и надявам се, че сега гласуваме устния компромис. За съжаление не разполагаме с устния компромис на екрана, но вие чухте това, което каза господин Милана, който е за устния компромис. Моля да гласува. Против. Мнозинството е за. Устният компромис се приема. Преминаваме към изменение 16. Кой е за? Кой е против? Мнозинството е за. Приема се. Изменение 17. За. Против. Мнозинството е за. Приема се. Изменение 18. За. Против. Мнозинството е за. 20. Не, извинявайте, номер 19. За. Против. Приема се. 20 за. Против. Мнозинството е против. Отхвърля се. 21 за. Против.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 25 за, против, мнозинството е против, отхвърля се. 26 за, против, мнозинството е за, приема се. 27 за, против, приема се. 28 за, против, отхвърля се. 29 за, против, приема се. 30 за, против, отхвърля се. 31 за, против, приема се. 32 за. Против. Мнозинството е за. Приема се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за. Против. Приема се. 35 за против. Приема се 36 за, против. Приема се 37 за, против. Мнозинството е за, приема се. Устен компромис, който обединява изменения 38 и 39 показане на екрана. Нека да гласуваме. Ако устния компромис бъде прият и изменения 38 и първата част на 39 ще паднат и така гласуваме. Първата част против. Мнозинството е за. Приема се. 38, 39 и първата част на 40 падат. Гласуваме втората част на 40. Който е за, моля гласувайте. Против. Мнозинството е против. Отхвърля се. 41 за, против, мнозинството е за, приема се. 42 за, против, приема се. 43 за, против, Приема се 44 за. Против. Приема се. И сега резолюцията като цяло с измененията. Който е за резолюцията, моля да гласува. Против. 8 въздържали се. Имаме мнозинство, следователно резолюцията се приема. Поздравление за всички! И сега ще помоля докладчикът Арнолда Събрама Сабрамавичиус както и представителя на секретарията ЕКОН да дойдат на трибуната. Ще изслушаме дебат по тема, която обсъдихме от части с местни председателя Катайнен, а именно целите за устойчиво развитие, основа за дългосрочна стратегия на ЕС за устойчива Европа до 2030 година. All right. Арнолдас. Арнолдас, е, първо ти давам думата на теб е, и след това, ако има хора, които са поискали да участват в дебата с Юрки Катайнен, но не са имали възможност да се изкажат, сега имат възможност да го направят отново. Арнолдас, имаш думата. Благодаря, господин председателю, дами и господа. Това е вторият кръг от нашия дебат с акцент върху становището на Комитета на регионите. Аз имах удоволствието да изготвя това проекто становище и се надявам то да бъде конкретен принос на нашия комитет към изпълнението на целите за устойчиво развитие. Най-напред искам да спомена, че Получих резултата от проучване, което възложихме. Също едно проучване, което е, беше извършено от Комитета на регионите ОСР, където става ясно, че близо 60% от участвалите в анкетата са в процес на изпълнение на целите за устойчиво развитие. Това се отнася и за моята страна, моята община. Аз споменах един от проектите като пример за добра практика. По време на подготовката на проектостановището имах възможност да участвам в платформата с участието на различни заинтересовани страни. Бях избран за представител на Комитета на регионите. Много от нашите предложения бяха възприяти и отразени в документа за размисъл. Сега следващата стъпка е становището ни. Както знаете, Серпа Хертел работи по сходно становище от името на Комисията по околната среда. Мисля, че тези две становища изпълнява две цели. Първо, да се разгледа въпроса за управлението на целите за устойчиво развитие, локализирането им, един хоризонтален подход също да се отчетат аспектите с изменението на климата и с опазването на околната среда. Всички тези предложения взаимно се допълват. Когато се изказах от името на НП, аз казах, че ни трябва една цялостна стратегия – където да се съдържат цели, срокове и конкретни резултати до 2040 година. Тази нова стратегия до 2030 година е подсилва стратегията 2020 що се отнася също и до достъпа до финансиране от следващата многогодишна финансова рамка. Определят се също и приоритетни области. По тях все още се работи в Европейския съвет. Миналата седмица съветът не спомена целите за устойчиво развитие. Ние съжаляваме, че това е така. И аз призовавам европейските институции да използват в максимална степен целите за устойчиво развитие като насоки за следващите им работни програми, за работната програма и на следващата Европейска комисия. Разбира се, трябва да прилагаме подход отдолу нагоре а, с а, широко участие на субекти на поднационално ниво – също да се използват хоризонтални инструменти и въпросите е на ЦУР да се включат във всички политики на Съюза, тъй като това допринася за економическото, териториално развитие. Други инструменти, като Европейския семестър, годишния обзор на растежа също могат да се прилагат е, за изпълнението на целите за устойчиво развитие. Становището беше прието единодушно на изнесеното заседание на комисията ЕКОН. То се състоя в Литва, в Друскине. и показва, че всички политически групи гледат много сериозно на този въпрос и се надявам, че сме изготвили един балансиран текст, който е приемлив за всички политически групи. Искрено се надявам, че становището ще допринесе за мобилизиране на всички за изпълнение на целите за устойчиво развитие, така че да се премине от деклариране на намерения към конкретна рамка с конкретни действия. Благодаря ви много за конструктивния ви принос към моето проекто становище под формата на внесени изменения или участие в проучването. И на последно място, но не е по значение, искам да благодаря на експерта ни тайна на служителите от комисията ЕКОН и на Василис от сътрудниците към групата на НП. Благодаря ви много. Надявам се, че нашето становище ще допринесе за едно по-добро бъдеще. Благодаря. Сега преминаваме към дискусия по тази тема. Господин Благосела Алонсо има думата. Благодаря. Най-напред искам да поздравя докладчика за акцента, който поставя върху локализирането на целите за устойчиво развитие и за участието на регионалното ниво за изпълнението на тези цели, тъй като ние сме най-близко до хората и всъщност сме най-близко до целите, които са заложени. Ние разработваме стратегически планове в Испания относно прилагането в нашите територии. Например, в Мурсия има 40 е, различни е, субекти, които участват. Е, повече от 200 души са ангажирани в разработването. Комисаря, както и докладчика, говориха за важността на кохезионната политика. Ако в следващите пет години тези оперативни програми за регионално развитие да включат теми като ниска на емисии економика или пък оперативната програма за Европейския социален фонд, където става дума за образование и заетост, както и програмата за развитие на сетските райони. Това са най-добрите цели, които бихме могли да изпълним на ниво региони. Благодаря много и желая успех на докладчика. Госпожа Дринянин. Благодаря за това отлично становище. Искам да подчертая също възможността на обучението и образованието. Тук не става дума само за децата и младите хора, и за възрастните. Ние искаме да се развива познанията, науката в обществото. Освен това, искаме да насърчим научните изследвания. Искаме да насърчим и жените по-широко да участват в обученията. Ние трябва да обърнем внимание на обучението на възрастните. Ние а, трябва да възприемем нов а, подход, а, иначе а, няма да можем да променим сегашното а, положение на пазара на труда. А, и многостепенното управление е нещо, което трябва да се използва широко. Това, което наблюдаваме в САЩ, техния лозунг Make America Great Again, хиляди инженери в, се дипломират в, в Китай трябва да се обърне внимание на всички сектори, включително а, на здравеопазването. Господин Якоб е следващият. Благодаря, господин председател. Радвам се, че бях първият докладчик по доклада за устойчивото развитие. Трябва да участваме на политическо ниво, на ниво местни и регионални органи в реализирането на целите за устойчиво развитие. Но с тях са свързани и други теми, като например образованието. Трябва да се въведе култура на устойчивост, на устойчив подход към живота. Освен това, трябва да има и преход. Преход в областта на енергетиката и в други области, но с този преход са свързани разходи, например за преоборудване на сградите трябва да има последваща устойчивост, т.е. Системата сама трябва да гарантира, след като сме инвестирали определени средства, устойчивостта си. И за целта трябва местните и регионални органи да създадат, организират една нова система, разбира се, с помощта на частния сектор. Тази система трябва да даде възможност за преход. Благодаря. Аз искам да <clears throat> допълня нещо към този дебат, нещо, което е от вчера. Имаше презентация и дискусия с посланиците на Комитета на регионите за климата. 20-30 души, които са от нашите членове, участваха. Имаше и външни участници. Резултатите е, ще бъдат разпространени по-късно. Те ще бъдат е, е, гръбнакът на програмата за дейност на посланиците на Комитета на регионите. Имаше представители от Навара, Мурсия и други места. Имаше представители от Комисията, от Европейската инвестиционна банка. Не можем да разглеждаме климата като отделен въпрос. Той съставлява част от целите за устойчиво развитие. Тук беше опомената и важността на обучението и образованието за всички цели за устойчиво развитие, особено Що се отнася до националните планове в областта на енергетиката и климата, които трябва да бъдат представени на комисията до края на настоящата година. Всеки регион, всеки град и прилежащите селски зони трябва да имат а, свои планове за а, енергия и климат, а, като се отчитат а, целите за устойчиво развитие. Друг елемент, който беше силно подчертан от комисията, е диалогът на много нива. Не само на ниво правителства, които подготвят документи, без да се консултират с градовете и регионите. Беше споменато и това, че добре да се споделят добри практики по изпълнението на стратегиите за <clears throat> интелигентна специализация. Това е част от е, резултата от вчерашните дискусии от нашите посланици. Също можем да си изведем, е, извлечем полки от е, целият този процес. Сега можем да преминем към гласуването. Има две изменения – Може би ще е лесно, тъй като докладчикът подкрепя и двете изменения. Първо, първото изменение. Кой е за? Против? Няма против. Проема се. Второ изменение. Кой е за? Против? Няма против. Сега гласуваме цялото становище с внесените изменения. Кой е за становището? Благодаря. Против? Въздържали се? Не. Единодушно се приема. Господин докладчик, благодаря ви за добрата работа. Eh, Продължаваме с становището за устойчива биоекономика за Европа, укрепване на връзката между економиката, обществото и околната среда. Докладчик е Ясин Хорват. Давам му думата. Благодаря, господин председател. Според мен, биоекономиката или економиката на базата на биомаса, както и становището по тази тема, имат силна връзка с предходните теми, които обсъдихме, защото без биоекономиката няма да можем да реализираме целите си за устойчиво развитие, няма също така да изпълним и ангажиментите си по Парижкото споразумение – към момента на биоекономиката се падат 2,3 милиарда евро. В нея са заети 8,2% от работната сила. Тя е важен економически отрасъл. Важно е също така да реализираме целите по Парижкото споразумение. Трябва да подсилим промишлената основа в Европа. Трябва да има също така и нови вериги за създаване на добавена стойност. Биоекономиката е част от кръговата економика. Биологичните отпадъци се превръщат в ресурси, освен това, потребителите ще могат да намалят битовите си отпадъци с 50% в рамките на 10 години. Биоекономиката ще допринесе също така и до премахване на пластмасите в океаните. През 2002 година Европейската комисия излезе с план за действие, който бе преразгледан през 2017. по-късно Европейската комисия излезе с съобщение за биоекономиката. Докладът ни е отговор на това съобщение. Важно е до 2024 всеки регион да има свой план или стратегия. В много държави това вече е нещо съвсем естествено. Няколко региона вече разполагат с такива планове, други обаче изостават. Тези региони трябва да получат допълнителна подкрепа, за да могат да достигнат по-добре справящите се региони. Важно е да има също така и единен набор от показатели. Така ще може да се измерват резултатите по биоекономиката за целта са необходими съпоставими данни и показатели. За да приложим стратегическите планове, трябва да подходим отговорно, трябва да приложим и принципите на многостепенното управление. Така ще може и напълно да се реализира всеки един елемент от стратегията. Общините са фактор за осъществяване на целите по биоекономиката. В този процес трябва да се включат и новаторските клъстъри. Необходим е цялостен подход към биоекономиката. Става дума за голяма система, за това и финансирането трябва да се набави от различни източници. Ако се използват само структурните фондове или финансирането по ОСП, това няма да е достатъчно. Необходими са ни множество източници на финансиране. Трябва да се предприемат и действия за избягване на припокривания. Образованието също е от значение. Вече говорихме по този въпрос днес. Биоекономиката не представлява изключение в това отношение. Затова сме поставили силен акцент върху образованието в становището си. Благодаря ви за предложенията и за измененията, които внесохте в комисията. Така допринесохте за усъвършенстването на текста и може би и поради това сега няма да гласуваме по изменения. Благодаря на Олга и на Валерия за помощта им. Благодаря и на експерта, който ми съдейства, господин Акош Коша. Благодаря ви. Има ли желаящи да се изкажат?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 Много е, са амбициозни целите, които сме си поставили до 2050 година. Но за да ги постигнем, не бива да се впускаме в детайли. Различна е отправната точка в отделните държави членки. В Швеция, например, сме много прогресивно настроени по отношение на данъка върху въглеродния двокис и други. Затова сме и скептично настроени по отношение на фиксираните проценти за някои източници. Освен това, комисията е малко скептично настроена по отношение на използването на данък за някои селскостопански методи за производство на биогорива. Що се отнася до мерките за климата, комисията не бива да изпуска от внимание това, че в някои държави членки вече има функциониращи мерки. Има обща цел, но начините за постигането им може да са различни в различните държави членки. Ако няма други желащи да се изкажат, нямаме изменения, по които да гласуваме. Нека гласуваме по целия доклад. Кой е за, кой е против. Няма гласове против, въздържали се един или не. Вие сте против. Един глас против. Приема се. Становището се приема. Благодаря. Поздравления. Следващият доклад е на Чаба Борболи укрепване на образованието в областта на НИТИМ в Европейския съюз. Заповядайте тук на трибуната с uh, своите експерти и съветници. Right, uh, uh, ado, Без повече предисловия ще дам думата на Чаба Борболи. Моля да ни представите становището си. Господин председател, по доклада като докладчик по становището за укрепване на образованието в областта на науките, технологиите, инженерството, изкуство и математиката или НИТИМ в Европейския съюз. Смятам, че ние представихме доклада възоснова на елементите представени от заинтересованите лица. Образованието би трябвало да отговаря на социално-економическите потребности. Трябва да имаме предвид засилената миграция, изтичането на мозъци, което е сериозен проблем в Европа. Той засяга предимно страните от Централна и Източна Европа в, в следващия период трябва да набележим решения, които да ни помогнат да разработим образование, което да осигурява равни шансове. И образованието играе първостепенна роля в днешно време. Е, в резултат на добро сътрудничество с румънското председателство, мисля, че ние можем да продължим да си сътрудничим също толкова добре с бъдещите председателства, за да осигурим образование в е, Европа, което да е най-доброто в света. Решенията, които предлагаме, трябва да помогнат на младите да останат в страните си. Затова ние трябва да поддържаме връзката между образованието и, новите изисквания. Науките, технологиите, инженерството и математиката са изключително важни за економиката и за економическия растеж. Не по-малко важно е и творческото мислене, за това очевидно, че а, нитим ще ни помогна да създаваме работни места. При преодоляването на проблемите местните и регионални власти играят много важна роля. Това би било чудесна възможност да се хармонизират търсенето и предлагането на пазара на труда. Ние трябва да осигурим добри възможности за младите. Следователно, ние трябва да приобщим различните участници, фокусни групи и да се засили ролята на местните и регионални власти. Трябва да се осигурят нужните е, финансови ресурси и инфраструктура, да обърнем внимание на подготовката на учителите Вниманието трябва да бъде обърнато е, върху малцинствата и местните общности. Когато говорим за стратегии НИТИ, какво имам предвид? Е, стратегии, имам предвид това, че нашите стратегии трябва да бъдат насочени към това образование. Това образование тря, трябва да има приоритетен статут в Еразъм. По време на финландското председателство образованието нито им трябва да бъде приоритет. И е, накрая искам да благодаря на всички, които участваха в този дебат. Благодаря на Комитета на регионите и на членовете на Европейска народна партия, както и на членовете на СЕДЕК. Благодаря на Ласло Очака и благодаря на аналитичната група, която ми помагаше при изготвянето на доклада. Ние сме убедени, че образование, системата на образованието е много важна, за да помогнем на младите, тъй като по този начин ние ще, ги, е, ще им осигурим е, добро образование. Е, призовавам ви да подкрепите доклада. Има ли желаящи да се изкажа? Да, госпожа Карилайнен. Господин председател, искам да благодаря и поздравя докладчика по работата му, за работата му по тази много актуална тема. Както споменахте, програмата на финландското председателство поставя акцент върху образованието и изграждането на умения. И ако искаме в бъдеще да има новаторство, за да могат гражданите да изпитват положителното въздействие на новаторството, е необходимо да изграждаме умения в областта на нитим. Също така, балансът на половете е много важна област. Много е. Ако искаме да имаме жени инженери, е, е необходимо момичетата да проявяват интерес е, към е, нитим. Това ни води до образованието, основното образование, което се получава и началното образование, защото в началното образование човек развива интерес към естествените явления, когато и инфраструктурата е добра, интересите получават допълнителен простор. При изграждането на инфраструктурата местните власти играят много, важни, много важна роля. Благодаря ви. След Румъния е, Финландия поема председателството е, и ние определено ще заложим на нити. Следващият оратор. Благодаря. Аз е, много се радвам, че е представено това становище. Аз самият съм учител по физика и виждам огромна, огромно разминаване между предизвикателствата и знанията и познаването на естествените науки. Унези, които има слаби познания по естествени науки, трудно ще се интегрират на пазара на труда, хора, които нямат знания по естествени науки, е, не, вярват в климатичните изменения и смятат, че всичко това е измислица на политиците. Обикновено се осигурява подкрепа за училищата, но училищните системи в Европа са много различни, особено гимназиите. В много държави членки има проблем при преподаването на естествени науки в училищата. В някои училища, като Унгария, средното образование е към централната власт и поради това местните власти участват много слабо в разработването на програмата това е вътрешно противоречие, което ще трябва да се отстрани. Сега преминаваме към госпожа Ернстрюм. Благодаря. Моята колега преди малко говори за това, че Малко са момичетата, които се занимават с естествени науки. Проблемът е, че те не проявяват интерес. А това, интересът трябва да се развива от ранна възраст. Същото въжи и за е, информатиката за цифровизацията, там процентът на момичетата е още по-малък. Бъдещето ще е, изисква хора, които имат цифрови умения. Когато насърчаваме естествените науки, ние трябва да разработим и приобщаващ план. Програмите трябва да бъдат по-добре адаптирани към момичетата. Същото въжи и за училищата. Целта е всички да могат да участват в техническата революция. Благодаря. Сега преминаваме към гласуването на измененията. Има едно изменение. Нека да гласуваме. Докладчикът е против. Който е за първо изменение, моля да гласува. Против. Мнозинството е против. Отхвърля се. Гласуваме становището като цяло. Унези, които са за, моля да гласуват. Благодаря. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се единодушно. Поздравления, господин докладчик. All right. Next. Следващото разискване е към всеобхватна рамка на Европейския съюз относно еднокринните нарушители. Уно Силберг е докладчик. Заповядайте тук, заедно с вашия експерт и представител на комисията НАТО. Okay, Господин докладчик, имате думата. Благодаря ви, господин председателю. Имах е, честа да представя това проекто становище по една доста стара тема, към която ние сме добавили нова гледна точка. Гласуването ще покаже кой е, колко е знаел за вредното въздействие на ендокрините нарушители. Този въпрос беше обсъден в комисията НАД. Много от нас се запознаха по този начин с проблема. Сега имаме възможност да представим важни факти, защо са важни еднокринните нарушители и защо трябва да им обръщаме внимание и на местно равнище. Важно е, че Европейската комисия излезе с подобна инициатива и считаме, че тя не трябва да забавя допълнително приемането на нова стратегия за ендокринните нарушители. Също е важно тази нова стратегия да бъде допълнена с подробен график да бъдат въведени нови е, критерии за ендокринни нарушители е, в е, всички законодателни актове на Съюза, за да може да се намали експозицията на вещества, които нарушават функциите на еднокринната система, особено сред най-уязвимите групи от населението. Много от гражданите, за съжаление, не са запознати а, с ендокринната функция или пък с нарушителите на еднокринната система. Ние трябва да преодолеем разликите в Европейския съюз, в законодателството, свързано с регулирането на еднокринните нарушители – трябва да се хармонизира и начина по който те се третират в законодателните актове. Трябва да се обърне внимание на здравето на е, гражданите на първо място. Трябва да устояваме интересите и на потребителите, и на индустрията. Когато има обаче конфликт между интереса на бизнеса и здравето на гражданите, ние трябва да отдадем приоритет на общественото здраве. Не е достатъчно да говорим само за връзката на ендокринните нарушители с някои здравни проблеми. Трябва да разглеждаме тяхното въздействие в по-широк план върху човешкото здраве, върху дивата природа и прочие, какъв е ефекта върху обществото като цяло. Ние трябва да излезем с ясно послание, че местните и регионални власти са готови да защитят бъдещите поколения, въпреки, въпреки натискът от някои промишлени сектори и търговските ни партньори. Това е тема, която е стара, но същевременно е и нова. Проектостановището отразява тези подтеми доста подробно. Искам да благодаря на всички, които внесоха изменения в комисията НАД. Искам също да благодаря на колегите от комисията на, на комисията НАД. Искам да благодаря на професор Валтман, който е моят експерт, който допринесе в голяма степен за изготвянето на, този, на това подробно и балансирано становище. Беше внесено едно изменение и мисля, че можем да го споменеме по-нататък в дискусията. Да, има едно изменение. Има ли някакви изказвания по тази тема? Ако няма, можем да преминем към гласуване на това изменение. Докладчикът е за. Кой е за изменението? Против? Няма против. Приема се. Нека да гласуваме цялото становище с изменението. Кой е за? Против? Никой не е против. Няма въздържали се. Единодушно се приема. Поздравления за докладчика. Това бяха становищата за днес. Остават ни за гласуване още някои становища. Днешната ни тема е Европейския съюз е важен за местните регионални власти. Както знаете, по време на последните пленарни заседания тази тема фигурираше, като искахме предварително от нашите членове да представят предложения за конкретни теми, е, да дадат е, разяснения и след това, ако председателския съвет избира е, темата, която да бъде обсъдена тук. Първоначално бяхме избрали две теми, но за съжаление, поради отсъствието на лицата, които бяха предложили втората тема. Ще разгледаме само една. Става дума за процедури за уведомяване в областта на градоустройството. И искам да помоля първо Питер Курц да вземе думата, за да ни запознае с това как ситуацията влияе върху вашия град. Ние Имаме предварителна информация от господин Йонкман, от холандската делегация, който също ще излезе с интересни идеи, но той не е тук. Може би някой друг от неговата делегация ще вземе отношение. Но давам думата първо на Питер Курц и след това ще има възможност за допълнителни изказвания от ваша страна. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, нека първо ви благодаря за това, че включихме тази тема в дневния ред. Засегнат е не само нашият град, засегнати са не само Германия или Холандия, а и редица общини в цяла Европа. Не става дума непременно за директивата за уведомяване, а става дума за това, че по тази директива има шанс да се справим с един много сериозен проблем, но вероятно този шанс вече не е на лице. През януари 2018 година Европейският съд постанови своето решение. Преди постановяването на това решение всички допускахме, че местните градоустройствени планове не попадат в обхвата на директивата за услугите. Европейският съд постанови, че това е възможно, ако, например, се ограничават възможностите за търговска дейност. Ако, например, искаме да гарантираме центъра на града като отделно пространство, то изготвяме градоустройствения си план и от него се изключват определени зони които могат да са от значение, например промишлени зони. В бъдеще ще трябва да има обаче уведомление за такива решения. Европейската комисия трябва да бъде уведомявана за всякакви такива местни градоустройствени решения. В Германия има 11 000 общини в нашия град приемаме по няколко градоустройствени плана годишно. Можете да си представите, че само от Германия ще, ще подадават хиляди уведомления годишно към комисията. Това е не само допълнителна бюрократична тежест. Ограничава се и едно от основните права на общините правото на самоуправление. Затова и според мен темата има много силно отношение към работата на Комитета на регионите. Тя е от значение и за цяла Европа. Твърди се, че на местно ниво трябва да се решават нези проблеми, които най-добре могат да се решат на местно ниво. А не бива поради това Европейският съюз да ограничава маржа за маневри на органите на местно равнище. съветът не можа да се споразуме за директивата за процедурата по уведомлението. Вероятно, Европейската комисия няма да излезе с това законодателно предложение, така че парламентът няма да може да коригира последиците от решението на Европейския съд. В момента Едно от двете нива, които могат да реагират е парламентът. За това трябва да подемем инициатива спрямо парламента, но моля и колегите тук да се обърнат към националните си правителства, защото трябва да се намери решение на ниво съвет на Европейския съюз. Така ще можем, ще можем да поправим тази наистина много сериозна промяна, която ще навреди на органите за местно самоуправление и в крайна сметка ще навреди на Европа. Благодаря ви от името на холандската делегация, господин Дехер. Благодаря. Съгласен съм с казаното току-що от господин Курц. В Холандия се занимаваме с тази тема от публикуването на предложението на комисията през 2017 година. по настоящата директива за уведомлението много разширително се тълкува задължението за уведомление. Предвиден е срок за консултации от 3 месеца. Затова и трябва да се действа. Не може в рамките на 3 месеца да се прилагат подобни правила. Органите на местно и регионално самоуправление се поставят в изчаквателна позиция по този начин и не знаят как могат да продължат работа. Не поставяме под въпрос включването на тези процедури в обхвата на директивата за услугите, но се питаме какви ще са последиците за органите на местно и регионално самоуправление. Те трябва да могат да са способни да действат. А по-настоящем има много неясноти, има много несигурност за всички, които ще трябва да работят по тази директива. Преговорите са в застой, затова и всички трябва да се задействаме заедно. Моля ви от името и на колегата Курц да подемете инициатива, да се обърнете към парламента, но и към националните правителства. Благодаря ви. Други желащи да се изкажат? Не. Тогава приключваме обсъждането по тази тема. Благодаря ви много, че разгледахме тази тема. Още веднъж благодаря. Следва точката за нашата награда за Европейски регион на предприемачеството. И с това искам да приветствам сред нас и победителите. Те са информирани предварително. Отново трима печеливши са избрани. И тук сред нас също така имаме и някои от членовете на журито, така че моля ви да се присъедините към нас в това обсъждане и самата церемония. Схемата за регион на предприемачеството празнува своята 10-та годишнина – и аз съм особено доволен, че имаме тази възможност днес да връчим тези награди, тъй като аз изключително засилено участвах а, от самото начало с моя собствен регион, с предложение от него и ние бяхме един от печелищите региони. И сега напоследък участвам като член на журито и ми се иска да ви уверя, че никак не беше лесна задачата. Особено ако видите списъка на регионите, които участваха тази година, дори без да разглеждате подробните им предложения, мисля, че ще видите колко висок е калибърът на предложенията, които сме получили. И всички тези предложения, заедно с другите членове на журито, ги разгледахме и бяхме особено заинтригувани да чуем това, което стои зад предложението. Но все пак познавахме доста от регионите подробно и затова бяхме доста уверени в окончателното ни решение за тези трима печеливши. И така, преди да навлезнем по-подробно, ще помоля представителите на Гданск и Поморски да се присъединят към нас. We have as well uh, Gothenburg from Sweden. Освен това, Гьотеборг от Швеция. и региона Навара от Испания. И така, първо ще чуем региона по-морски. Господин Мецлислав Струк, който ръководи този регион. Ние го познаваме много добре, заедно с заместник кмета на Гданск, господин Александрович и Аксел Йосефсон от Асоциацията на местните власти в Кьотеборг, както и неговия колега. Така че добре дошли на всички. Освен това, господин Мануа Ярди, заместник-председател на региона на Навара. Всички ние знаем, че малките и средни предприятия са гръбнака на економиката. Те създават заето си растеж и особено в последните години виждаме много сериозен напредък особено в новозапочващите предприятия, как се зараждат екосистемите на регионите в бизнес отношения, как регионите учат един от друг. Това е ясно доказателство, че тази награда е особено важна. Глобализацията, прехода към цифрова економика, различните иновации ще променят Европа и ще помогнат на малките и средни предприятия да допренесат за бъдещето. И тук са много важни и университетите на регионално равнище. Конкурентните предимства на Европа в бъдеще ще бъдат определени от това как отговарят малките и средни предприятия на предизвикателствата и за да успеят, да трябва техните служители да могат да се учат и да допринасят със своя опит и умения към прехода в обществото. Нашите Пет годишни приоритети в Комитета на регионите започват с устойчивия растеж и става въпрос за дейности от долу нагоре. Дейности, движение от долу нагоре с, горе, с три критерия, с, с Карл Хайнц Ламбертс и аз и всички заедно, знаете, сме работили много по това. И в първия от тези три критерии е предприемачески а, дух и а, нататък следват и а, другите, но знаете, че това е а, нещо много важно и на него държахме и в комисията журито по прегледа. Ние показваме с тази схема, че регионите и градовете могат действително да създадат много важна среда за развитието на малките и средни предприятия, за предприемачите и за екосистемите за предприемачество, в които средата подкрепя предприемаческата дейност. Схемата показва, че по този начин може да изградим, така да се каже, силиконови долини в Европа. Не копирайки от Съединените щати, но прилагайки полуките, извлечени от там и най-вече знанията и опита от европейското равнище. Време е тази награда да се вдигне на още по-високо равнище. Затова, заедно с журито и с комисията ЕКОН, разгледахме тази идея и по-късно тази година ще предложим едно обновление на схемата, то ще бъде а, обявено по-късно, мога вече да го обявя, защото а, работим с генералната дирекция и с Асамблеята на малките и средни предприятия. През ноември в Хелзинки предстои тя и 25 до 27 ноември ще се проведе събитието и тогава ще представим новата идея за тази награда и ще помолим за допълнителни предложения. Някои от предложенията бяха особено нови. Много съм доволен, че и Швеция е включена сега сред победителите, така че картата на Европа е по-добре балансирана вече, но виждаме, че има и няколко други държави и региони и се надяваме те да спечелят и следващия път. И макар, че някои региони не спечелиха е, нито първия, нито дори втория път, в който участват, те имат е, такъв изключителен напредък, че ще се радваме да ги видим отново сред кандидатите. Уважаеми колеги, нека сега връча самите трофеи. Започвам с господин Струк и господин Ан... Александрович от Гданск и региона Поморски. господин председател. Уважаеми дами и господа, тази награда е особено важна, защото тя е признание за нашата визия.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 Схемата за наградата предприемчив в Европейски регион е особено важна за нас, защото тя е признание за визията, която нашите местни и регионални ръководства имаха за нашите региони. Наистина нашия регион е водещ не само в Полша, но и в Европа. Ние работим за голям растеж, борба с безработицата. Имаме много ефективни предприятия и нашата економика е ориентирана към износа. Това, което действително има значение е да бъдем гъвкави, и да можем да реагираме на новата реалност. Едно от предизвикателствата на нашето време е нарастващата конкуренция за таланти. И ние считаме, че за един отворен регион, който способства за разнообразието и различието, насърчава различието, това е един важен момент. Нашите колеги, нашия колега Адамович, който участваше във всичките срещи на Комитета на регионите. Това е особено важно. Наградата е признание за силата на нашия регион и много добре си спомняме в нашия регион, че не само как, но и защо се изгради силата на Гданск на основата на търговията и различието. Също така имаме и опит от миналото. Особено важна е солидарността и солидарност. И тази награда, наградата за предприемчив европейски регион, за нас е един ангажимент който надхвърля економическото измерение за насърчаване на предприемачеството. Ние ще се постараем да създадем справедливи и вдъхновяващи условия за всички граждани на нашия регион, включително и мигрантите. Дами и господа, господин председател, благодаря ви много за тази награда. Благодаря много. И сега втората награда. Заповядайте. Господин Александрович, имате думата. Господин председател, представителите на европейските местни и регионални органи за нас е огромна чест да сме тук сред вас днес. Ще кажа няколко думи на полски. Особено горд съм, че от името на Гданск заедно с а, регион на Поморские можем да приемем тази награда за предприемчив европейски регион за 2020. Тази награда е най-доброто доказателство, че не сме пропилели последните 30 години след началото на прехода в Полша. И не сме пропилели и годините на членство в Европейския съюз. Гданск е центъра на културния живот в региона и като столица ние разпространяваме своето влияние навсякъде наоколо, включително насърчавайки предприемаческия дух. Преди а, много години си поставихме особено амбициозни цели да привлечем най-ценното предприемачи, хора, които са наясно с нашето наследство, които а, изразяват своята солидарност творчески подход и искат да създават бъдещето заедно, без значение какъв е тяхната цел, происход, религия, сексуална ориентация или евентуални увреждания. И през призмата на времето, поглеждайки назад, оставам с впечатлението, че ние сме постигнали целта си. Гданск Днес е не само място, където се развива традиционната економика, например морската економика, водната економика или горивата. Това, което прави Гданск особено специаля, специален, особено в сравнение с други полски градове, е тази пионерска визия, предприемаческа визия, в която искаме да имаме различни ресурси. Ние сме отворени към всички, които идват отвън връщайки сме към традициите и наследството. Разглеждайки всички тези потенциални ползи от различията и економическото развитие. Това прави Гданск специален. От а, администрация през стопанска общност, през университети. Това въжи за всички. Ние създадохме нови модели за интеграция на мигрантите, нещо ново в Польша. Искаме да направим всичко възможно, за да бъде Гданск едно подходящо място за развитие на таланти и умения, но и едно вдъхновяващо място, което а, дава енергия, подпомага своите граждани, което е модерно, което обаче стъпва на своето специално минало. Ние а, организираме много културни събития, инвестираме в образованието, в спорта. Искаме да сме също така особено загрижени за околната среда. При а, обществения транспорт трябва да има добър стандарт на живот на нашите граждани. Има много добре развит а, пазар на недвижимите имоти, особено жилищен а, капацитет. И ако се върнем обратно към 2018 година, а, ще видим а, колко много посетители имахме, около 3 милиона и всяка година са с поне 15 000 повече. Гданск а, дава много добър а, достъп, що се отнася до връзки с други градове или пристанища в Полша, без значение дали пътувате по въздух, а, вода или а, сухопътен транспорт. Така че Гданск е, е доста по-близо, отколкото ви се струва и си заслужава да го посетите. И съм убеден, че наградата Предприемчив Европейски регион за 2020 година ще бъде още един стимул за нас и ще ни позволи да направим още повече за предприемаческия дух в нашия град, провинция или регион или за Польша като цяло. На не последно място искам да благодаря на всички колеги в залата, на всички, които са допринесли. Благодаря за вашето сътрудничество и а, разбиране. Благодаря ви за тази награда. Много благодаря. Искам накратко да резюмирам мотивите на журито за избора на този регион Гдански, Поморски, този регион е направил всичко възможно, за да привлече таланти за подхранване на МСП, на новосъздадените фирми и за предоставяне на бизнес образование за младежите. Ние също можем да се получим от, от вас и се надявам да се увеличи и сътрудничеството с другите региони. А сега нека да преминем към Гьотеборг преди да връчим наградата и да дадем думата на господин Йосефсон, позволете ми да подчертая кои за нас бяха а, съществените елементи в тяхната кандидатура. Тя беше много добре структурирана. Те представиха дългосрочна стратегия а, на различни нива и като а, излязоха с предложения за подобряване на бизнес климата, а, в техния регион. А сега позволете ми да връча наградата на Алекс Йосефсон. Thank you. Uh, много благодаря, господин председател. Благодарен съм и за чест за мен да присъствам днес тук и да получа тази награда. Може би повечето от вас познават град Гьотебърг. През 1621 е създаден градът и, ние, и той бележи своята история с а, търговията, с много дълга история на търговия. И имаме всъщност много представители а, от, както в търговията, така и в различни бизнес структури. Кои са нашите а, силни места? А, ние сме един от най-големия район в Западна Скандинавия и 70% всъщност от целия бизнес се намира на е доста голям в радиус на около 700 км, така че това е доста голям регион. Най-голямото пристанище в Скандинавия се намира в нашия регион, който и около 11 000 плавателни съда акустират на това пристанище. И това е важно, разбира се, за вноса и за износа и цялата търговска дейност за големия скандинавски регион, което е важно, разбира се, за нашия регион. Ние се опитваме да подобрим комуникацията с Осло, с Норвегия и с Хамбург и с Копенхаген също така. Като по този начин смятаме да подобрим, разбира се, условията за работа на предприемачите. Освен това, Volvo и други водещи компании а, имат своите седалища а, в нашия регион. И ние, разбира се, а, така сме се специализирали в а, а, тази област. Знаете, че всъщност се извършва преход от чисто механичното производство към компютъризирани дейности. За целта ние създаваме и стратегия за подобряване на бизнес климата и предприемачеството. Както вие, господин председател, правилно отбелязахте, предприемаческия дух е много важен елемент за нас сега и за бъдеще. Така че ние ще продължим да работим в тази насока. Затова именно ние изготвихме нова стратегия за подобряване на бизнес климата и да насърчаваме предприемаческия дух повече от 120 хиляди места, работни места ще бъдат създадени в идните 6-7 години. И ние следваме един подход отдолу нагоре. Тоест, ние приобщаваме цялата бизнес общност за изготвянето на тази стратегия. стратегия. Повече от 40 семинара бяха организирани и над 100 дружества участваха в цялата тази кампания крайна сметка, ние изготвихме нашата стратегия, за да подобрим, както казах, бизнес климата и да подобрим също така и условията на работа за МСП. Те са много важни за нас. Това е съществен аспект, именно когато говорим е, за ролята и важността на стратегията именно сред е, бизнес общността. Искам също времено да благодаря на а, всички а, наши асистенти а, и хора, които ни помогнаха за изграждането на тази стратегия, сами нямаше да се справим. Така че тази награда е резултат от едни всеобщи усилия. Ще продължим да работим тази посока, именно да подобряваме бизнес климата и да предложим най-добрата стратегия за нашите предприемачи. Тази награда е изключително важна за нас и тя доказва, че се движим в правилната посока. Още веднъж сърдечни благодарности. Thank you, Axel Josephson. Благодаря на Аксел Йосефсон. А сега нека да преминем към регион Навара. Кои са ключовите елементи в кандидатурата на този регион? Те представиха отлични предложения за подобряване на бизнес климата, подобряваме на бизнеса и оцеляването на голям брой малки предприятия. Те изготвиха също така и план както за специализация, така и план за действие. които съответно ще бъдат основните инструменти за прилагане на всеобща стратегия за, клим, за бизнеса. Аз сега ще дам думата, а ще, ще дам наградата на господин Аерди.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 ekintzailetza plana noski, zientzia teknologia eta berrikuntza plana ere bai, klaster politika, arrisku kapitala, gizarte ekonomiaren osoko plana, ekintzailetzat eta enpresetarako. Let me just interrupt, please. Uh, sorry. Извинете, ще ви прекъсна защото просто не разполагаме в момента с устен превод от баски. Така че ако може. На испански може ли да говоря? Разбира се, че може да говорите на испански. Да, благодаря ви. Най-напред бих а, желал а, всъщност да ви поздравя на всички, всички вас, уважаеми господин председател и заместник председател, уважаеми дами и господа. Позволете ми да започна с поздравления към първите два региона, които бяха наградени Гетенберг, Дански и Поморски. Сърдечни поздравления! Освен това, искам да подчертая следното. Предприемаческата система в Навара, разбира се, се развива и от 2016 година, между впрочем, ам, ние изготвихме една интелигентна стратегия, съвместно с предприемачите, с университетите, с технологични институти и съответно с представители на правителството. И за нас това е ключът за успех. Защото успехът е споделен успех. Той се дължи на всеобщи усилия и се надяваме, че по този начин можем да постигнем един дългосрочен успех и да гарантираме съвместимост и последователност именно в интелигентните, е, интелигентна специализация, придобиване на нови умения и познания ние разработваме не само кла, кластърна политика, но и а, социален план, както и а, план за научно-развойна дейност. И всички тези стратегии и планове са в полза на предприемачите. Раз, изготвихме също така една екосистема на образованието. По този начин Мотивираме и младежите за продължаващо обучение, а също така и приобщаваме предприемачите. И по този начин ние приобщаваме както а, частната, така и а, публичната екосистема. Като се насърчава предприемаческия дух от самото начало на една идея, предприемаческа идея, до а, нейното маркетиране. И това, разбира се, се отразява и а, на просперитета на, на всички в региона. За нас е много важно да привличаме таланти, а, да бъдат насърчавани талантите в а, а, частния сектор. Тази награда е не само признание за нашата работа, но тя ни окоръжава да продължим дейността си в тази посока. Сърдечни благодарности. Председателят и аз ви благодаря. Всъщност, ние би трябваше да разполагаме с а, пасивен превод от Барски, но въпреки това все пак а, а, ви успяхте да представите вашето послание, за което ви благодарим. В заключение бих желал да благодаря на всички представители а, на регионите, които кандидатстваха, не само на тези, които бяха наградени. Защото всички вие знам, че ще продължите да работите във вашите региони. Ние можем да се получим от вече наградените региони и да всички ние да разработваме нашите идеи, концепции. Както казах, малко по-рано ще представим новата схема за европейска награда. А сега, скъпи колеги, бих желал да ви приканя, поканя на нашия коктейл, за да ам, отбележим и фотоизложбата, изготвена от стажантите на нашия комитет. Този коктейл просто ще бъде извън залата. Всички млади е, европейци бяха приканени да представят тяхното виждане за Европа в своите региони. Като въпросът, който им зададохме, беше следният. Как усещате присъствието на Европейския съюз е, там, където живеете? Това беше мотото на изложбата. И сега ще имаме удоволствието да се насладим на тази а, изложба по време на коктейла. Всички вие сте поканени. И то, с това закривам заседанието на днешното пленарно заседание. Като всеки един от полската делегация е поканен също така. Хачмарек, вие сте домакин на това събитие, нашия колега от полската делегация. Също имате събитие а, и в сграда Жак Делор. Закривам заседанието днес. Благодаря ви. Yeah, let's take a photo of...